Уважаеми колеги, нека да продължим своето заседание. Първо, съобщение на председателя във връзка с решенията на координаторите вчера. На първо място назначаване на докладчици. Господин Фризо Конос, докладчик по е, защитата на имунитета на господин Боргезио, госпожа Ферара, докладчик по отнемане на имунитета на Чаба Монар, господин Джамбаски, докладчик по отнемане на имунитета на Роланд Паксас, госпожа Регнер, докладчик по разкриването на данъчното облагане на приходите на определени предприятия. На второ място предложения за резолюции. Това по правило 133 от правилника защита на конфиденциалността на източниците на журналистите от Доминик Билд – и също така сигнал за фалшифициране от службата за търговската марка. На трето място съгласихме се да поканим авторите на доклада Европейския съюз и дружественото право перспективи и постижения. Андрей Капитан от Сдружението на адвокатите във Франция ще дойде при нас на бъдещо заседание. На четвърто място решихме да отложим поканата на комисията във връзка с общественото допитване по незадължителните насоки за разкриване на финансова информация от страна на някои големи компании – това беше предвидено за юни 13 и 14. На пето място съдебното обучение и неговите трансгранични измерения. Това е предложено от господин Свивка и господин Радев от името на НП. Това беше одобрено. Имаше също така и предложението за дейности на компаниите Пощенски кутии, това от зелените – по писмената процедура. Шесто. Беше решено да се поиска изслушване през октомври по директивата за биотехнологиите. Ще поканим и комисия Агри. И накрая следните членове бяха посочени за участие в работната група по по-добро законотворчество. Госпожа Кауфман – от социалистите, госпожа Викстрем от АЛДЕ, госпожа Халтала от Зелените, господин Хризогонос от ГУЕ, господин Злотовски от ЕКАРЕ. Това бяха съобщенията. Не виждам да има коментари на колегите, затова нека продължим работата си по дневния ред по точки 17 и 18. Всъщност аз съм докладчик по тези точки. Затова и ще премина на чешки. Jedná se o návrh průběžné zprávy o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy. Това е междинен доклад по ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Съюза към протокола от 2010 година към Международната конвенция за отговорността и обещетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море – Ние разглеждаме съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси. Това е единия аспект и другото е съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси. В рамките на нашата комисия ние обсъждахме тази тема на 27 май изтича крайния срок за представяне на измененията. Това е междинен доклад. Следователно, целта е да се предвиди позицията на съвета и на комисията и съответно да се направят някои промени. Ние бихме искали да се има предвид директивата за околната среда и Международната конвенция. Междиният доклад излага всъщност отрицателните последици от един такъв текст, доколко имаме правна яснота, какво е правното ясно основание. Имаме и различни правни режими, които определят отговорността при поемане на щетите от тези опасни и вредни вещества. Това е основното по междиния доклад. Сега отново ще поема председателската роля и ще дам думата на колегите депутати, както и на комисията и на съвета. Може би госпожа Царука иска да се изкаже. Good morning. Thank you. Благодаря ви. Добро утро. Комисията приветства докладите, тъй като те обръщат внимание на въпроси, по които говори и комисията в Корепер. Това бяха въпросите и на индустрията по бележка под линия номер 1 в междинните доклади. Става дума най-вече за правното основание и също така аспектите, които са свързани с съдебно сътрудничество по въпроси различни от гражданско-правните. Засяга се и задължението за ратифициране на протокола от името на държавите членки. Принципно както и докладчика, така и комисията иска да се избегне раздробяването на европейското законодателство, да има единни норми, особено по отношение на правата на засегнатите от опасните и вредни вещества. Ние трябва да се погрижим и за заинтересованите групи. Комисията е готова да работи в съвета по този документ неговото разглеждане и до изработване. Може би трябва да направя пояснение по параграф ХАШ от междиния доклад 2015-01-35. Това е по предложението за сътрудничество по гражданско-правни, с изключение на аспектите по гражданско-правни въпроси – Изключват се елементите по обхвата на конвенцията. С други думи, хоризонталните въпроси. Когато една държава ратифицира протокола, ИЛД също се прилага в тази държава. С други думи, случили се инцидент и съответно разпространение на опасни и вредни вещества, тогава се прилага конвенцията, изменена с протокола от 2010 година, а не се прилага ИЛД. Това е всъщност основата за стрикна отговорност, стрикна и безусловна въжи и за останалите конвенции по приложение 4 от директивата, като тези за щетите при замърсяване. Благодаря. Okay, thank you for this remark. Много благодаря за тези пояснения. Господин Андерсън. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че докладът е добър и наистина той обръща внимание на правилните въпроси. Е, същевременно бих искал да се обърна към комисията с питане. Има ли опасност темата да се разглежда безкрайно в съвета, тъй като е твърде спорна. Имаме ли основания да се страхуваме от едно възможно буксуване? Комисията би ли отговорила? мога да дам отговор от страна на комисията, иначе съветът трябва да обсъжда своите вътрешни процедури. Според комисията, насоките, които предлага докладчика, са конструктивни. Има компромис по правното основание, Тук не очаквам да има големи разногласия между съвета и комисията, но както казах, ние сме готови да работим заедно. Имаме удължение на срока за ратифициране. Това предлага докладчика. Комисията е готова да разгледа една такава идея. Иначе ние подкрепяме колкото се може по-скорошното ратифициране, но разбира се, това трябва да се направи не фрагментирано, а в името на Съюза. Благодаря ви. За жалост съветът не е представен на нашето заседание, макар че ги бяхме поканили – ще трябва да направя корекция. В английския превод ми казват, се е чуло, че крайният срок за изменения е 27 май, докато на чешки аз казах април. 27 април е крайният срок. Добре, с това приключваме работата по тази точка. В 9.30 продължаваме с гласуването. Благодаря ви. Мисис Бутон, I wish to, say something. Вие искате да кажете нещо ли, госпожо Бутона? Заповядайте. Господин председател, благодаря ви за отлагането на гласуването. Първо виждам, че няма никакъв анализ на съответния член като правно основание, който съответно позволява премахването на имунитета на Аксел Вос. Същото се отнася до дебата от предишното заседание. Необходимо е да се направи много подробен правен анализ. Интересуваме дали сте направили правен анализ на договора от Ница, договора от Лисабон и съответните разпоредби. Нямаме и оценка на въздействието на реформата. След това прехвърлянето на компетентността, разгледано ли е това, като последици за съда и броя на съдиите. Искам да обърна внимание на статията, която беше публикувана от един професор. Той е и член на съда. Статията коментира мерките за рационализиране на работата на съвета. Оказва се, че тези мерки са много странни и всъщност постигат обратния ефект. Разкриват се скандални факти, изостанали дела, които трябва да се разгледат спешно, виждаме, че реформата всъщност вреди на репутацията и на съда, и на съвета, и на парламента. Нашият колега Марино Пинто също пострада. Искам да ви напомня, че има и други възможни решения, които не са толкова скъпи. За тях настояват и съдиите. Мисля, че можем да отидем и по-далеч не само да се придържаме към финансовите ограничения в национален план. Аз бих искала да се отложи гласуването по тази точка, да разгледаме статията на Франк Делус, професора, който споменах, да извлечем своите заключения. В обратен случай, мисля, че ще трябва да помислим за начин на действие. Merci, madame, de votre euh, благодаря ви за възражението, за анализа. Нека първо да подложим на гласуване вашето предложение за отлагане на гласуването. Скъпи колеги, моля за внимание. Всъщност ние ще започнем гласуването в 9.30, както беше обявено. 9.30, за да може всички колеги да са тук. Благодаря, ще се видим след малко. Chers collègues, première chose... Euh, Скъпи колеги, 9 часа и 31 минути е, така че ви моля да проверите дали разполагате с картите си за гласуване. Tout le monde est équipé? Très bien. Всички ли разполагате с тях? Добре. Чухте възражението на колегата преди малко. За унези, които не присъстваха в залата. Ще ви припомня, колегата поиска отлагане на гласуването по прехвърлянето на компетентността на общия съд. Имате възражение ли? Проблем някакъв? Не разполагате с а, карта за гласуване? Няма проблем, ще гледате как а, гласуваме. Уверявам ви, че секретарята ще беди за това как а, гласувате. Така че, скъпи колеги, някой иска ли да вземе думата, за да а, се противопостави на възрешението на колегата? Не? Добре, в такъв случай. Нека да гласуваме дали сте съгласни с предложението на колегата или, напротив, ще гласуваме както беше предвидено днес. Кой е за запазването на гласуването днес? Моля да дигате ясно ръка, за да може да преборим. Oui. Très bien. 13 en faveur. Qui... 13 гласа за. Кой се въздържа? Une abstention. Един глас въздържал се. Кой е против? Кой е против запазването на гласуването днес? Monsieur Джамбаски aussi. 3. 3 гласа против. 13 гласа за, 3 гласа против, 1 въздържал се. Благодаря ви, ще гласуваме днес. И сега започваме с гласуването. Nous allons procéder au vote euh, des amendements. Гласуваме изменение 2, 3 и 4 за защо няма нужда да броим. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Против. Благодаря ви. Изменение 7 за. Въздържали се? Против? Отхвърля се. Изменение 8 за. Въздържали се? Против? Отхвърля се. Изменение 9 за. Въздържали се? Против? Отхвърля се. Сега ще гласуваме докладът като цяло. Електронно гласуване, моля гласувайте. Non, non, j'ai un souci, moi. J'ai un souci. Ça ne marche pas oh. Има някакъв проблем с системата. Кой друг има проблем? Колеги, ако нямате нищо против, предлагам да повторим електронното гласуване, защото имаме някакъв проблем. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Резултатът е 15 гласа за, 4 гласа против, въздържали се няма. Приема се. Продължаваме с изменение 5. За. Въздържали се. Против. Отхвърля се. Изменение 6. За въздържали се, против, отхвърля се. Гласуваме резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Le vote Прекратете гласуването. 16 гласа за, 4 гласа против. Приема се. Поздравления! А сега ще гласуваме мандата за започване на преговори. Електронно гласуване, моля гласувайте. Люботеклю. Прекратете гласуването. 17 гласа за, 3, 3 гласа против. Благодаря ви. Продължаваме с гласуване на правното основание.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 Относно бележката за правното основание за прехвърлянето на общия съд на общия съд на компетентността и съответните промени в състава на общия съд, социалистите демократите искат заличаване на две изречения – можете да намерите тяхното възражение на точка четвърта. Това беше цитат на частта от текста, която социалистите демократите искат да заличат. И след това на страница пета. Point, uh, Последната част от uh, тирето. Uh, um, <laughs> with eternal life. So I'm agreeing with these. Аз съм съгласен с това предложение на колегите от социалистите и демократите. Тоест да заличим тези две изречения. Мисля, че всичко ще бъде наред. Merci, monsieur Nous allons voter. Euh, Благодаря ви, господин Фос. В такъв случай гласуваме с дигане на ръка на доклада на господин Аксел Фос, точка 24 от дневния ред. Кой е за? Въздържали се? Против? Приема се. Благодаря ви. Гласуваме точка 20 от дневния ред, докладът на госпожа Халтала. Коментари? Да, господин председател, ако ми позволите да взема думата за кратко, имаше няколко дребни изменение, което беше направено от работната група по административно-правни въпроси, след като предложението беше внесено в нашата комисия. Както знаете, предложението е добавка към резолюцията, с която се обобщава дебатът по устният въпрос. Темата е открита ефикасна и независима администрация в в Европейски съюз. Същност работната група реши да смени заглавието на предложението, защото смятаме, че да по-добре отразява правното основание на предложението, а именно член 289 от договора за функционирането на Европейския съюз. И така новото заглавие звучи така. Предложение за регламента за открита, ефикасна и независима администрация в Европейския съюз след като взехме предвид коментарите на господин Скорис, предишният председател на Европейската сметна палата, по време на изслушването му през месец януари, решихме да изменим и член 20 относно обещетения там, за да се гарантира, че възможност че възможността за обжаване по административно-правен път не бива да води до изпускане на крайния срок за завеждане на дело пред съда и в това отношение се, поме, се добавят две, два нови члена в доклада ни 33 и 34. Надявам се колегите да си дадат сметка, че този доклад е резултат от един много дълъг процес на работа в парламент и наистина един подарък от наша страна към комисията. Мерси мадам Дел. Благодаря ви, госпожо Делово. Най-напред ще гласуваме устният въпрос, след това ще гласуваме резолюцията. Гласуваме устния въпрос, въздигане на ръка, кой е за? Въздържали се? Против? Благодаря ви, приема се. Сега гласуваме резолюцията за. Въздържали се? Против? Благодаря ви. Приема се. Господин Джамбаски, искате думата? Не, благодаря ви. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, точка 21. Докладът на госпожа Мади Делево. Искате ли думата? Не. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Прекратете гласуването. гласа за, 2 гласа против. Приема се. Благодаря ви и поздравления за докладчика. Продължаваме с точка 22 от дневния ред. Гласуваме с дигане на ръка. За. Въздържали се. Против. Приема се. Точка 23. Доклада на господин Фос. Искате ли думата, господин Фос? Не. Добре. Гласуваме с дигане на ръка. За. Въздържали се. Против. Приема се. Против. 3 гласа против. Приема се. Мисля, че с това приключихме с гласуването. Много ви благодаря. Ще направим 5 минути почивка преди да преминем през следващата точка от дневния ред. Всъщност ще направим 15 минути почивка, тъй като изслушването е предвидено за 10 часа. Благодаря ви.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 Uh, уважаеми колеги, уважаеми гости, добър ден! May we begin welcome. Добре дошли на изслушването за правните и етични аспекти на роботиката и изкуствения интелект. Добре дошли на нашите гости. На колегата Делво, която отговаря за работната група по правото в сферата на роботиката. Професор Вендерхост трябва да си тръгне и за това ще започнем веднага. Кристиан Вендерхост от Венския университет ще говори за роботика, изкуствен интелект и договори между машини, ако ви е разбрал правилно. Благодаря председателя, Благодаря за това, че ме поканихте на това изслушване. За, голем... за мен е голяма чест. Роботиката, изкуственият интелект и останалата част от моята тема са огромни области. Ще трябва да подходя избирателно Ще се съсредоточа върху някои аспекти, които предполагам колегите след мен няма да засегнат. Става дума за потребителските договори. Първо, какво имам предвид пред договори между машини? Законодателството а, сега постановява, че машините нямат правосубектност. Това не означава по настоящото законодателство договори между машини, т.е. една машина е продавача, другата е купувача. Вероятно значи нещо друго а, този термин. Какво означава? Нека да погледнем различни варианти. Първи вариант Нека да си представим Керол, която разглежда онлайн магазина на Бил. Забелязва, че шампунът шампанско, което и харесва, е на чудесна цена, попълва електронен формуляр и пуска електронно нареждане. Получава се съответното нареждане от автоматична система, която проверява дали разполагат с това шампанско и се погрижва за целия проект. Това е договор между машини ли е? Не, това е електронна търговия. все още заявката се прави от човек, Кярал, която натиска бутона поръчай. Нищо специално няма тук. Има много проблеми, свързани с електронната търговия, като, например, как може да сме сигурни, че Керал е пуснала заявката, как можем да сме сигурни, че никой не се е намесил при предаването на поръчката т.е. има ли защита на данните. Това по принцип е въпрос на електронната търговия и всъщност няма нещо специално, свързано с договори между машини. Нека да отидем стъпка по-нататък, нека погледнем друга хипотеза. Керъл е читанка. Тя сама е направила компютъра си, програмирала го е и когато любимото и шампанско падне под определена цена, компютъри е автоматично поръчва бутилката. Отново се получава заявката от автоматичната система на Бил. Тук вече имаме един съвсем прост модел на договор машина между машини. Заявката не е подадена от човек, а не пряко от програма. Импулса за подаване на поръчката е даден от машина. След много слад... Е, проста система на задаване на поръчки. Това обаче <clears throat> не е основната ни тема тук. Хората говорят за такива договори между машини, милиарди евро следващите няколко години. Не става дума за хора, които могат сами да програмират своите компютри, а, например, третата хипотеза. Керол си купува интелигентен хладилник, който се продава от Сали и се произвежда от Пол. Той автоматично проследява инвентара и купува всичко онлайн по зададените спецификации, които Керал му е задала. Когато шампанското падне под определения минимум, софтуера в хладилника търси оферти по интернет, сравнява цени и поръчва 12 нови бутилки. Отново поръчката е получена от системата на Бил. Ето това всъщност е това, което се случва по-настоящем. Става дума не само за хладилници, а автоматични автомобили, които автоматично поръчват части и така нататък. Има голям потенциал за бизнес в тази сфера. Това е стандартен договор, който включва три страни – една страна имаме собственика на машината, това е потребителя, след това имаме производител и този, който е програмирал машината, и след това третата страна, с която се сключва договор, плюс продавачи, посредници, производители на други машини и така нататък. Може да има рамков договор между С и Б. Б може да е местния клон на супермаркета, може да има някакъв договор между С и Б, в рамките на които се, поста... се подават тези заявки. Или пък може да има рамков договор между всеки С и Б и, пос... и посредник, т.е. онлайн платформа, която организира транзакции между машини в по-широк план дали законодателството на Съюза покрива това. Ако погледнем директивата за електронната търговия, ще видим, че има предварителна информация, която се подава на хладилника. Когато погледнем отделните транзакции по нея. Същото се отнася и за други видове защита, като например как да се коригират данни, в хладилника. Ако погледнем директивата за правата на потребителите, може да кажем, че тя не е изготвена, имайки предвид договори между машини. Предварителната информация трябва да се даде на машина. Същото се отнася и до други взаимодействия, като например потвърждение, етикетиране на бутони, така нататък. Директивата за несправедливите условия на договорите не включва тези договори също. Държавите членки могат да решат този проблем в контекста машина, която подписва договор с друга машина. Може да има и объркване в договорната сфера, както и в много други сфери. Кой всъщност ще носи отговорността? Нека да погледнем директивата за носена отговорност при продукти. Тук не се покрива чиста економическа загуба. В тази сфера обикновено говорим за чиста економическа загуба, а няма някакви други лични щети или физически щети. След това директивата за продажба към, потреб... към потребители. Не знаем дали Керал може да се защити от търговеца, защото това зависи от различни фактори. Например, дали самата Керал е направила грешка, когато е програмирала по продуктите или машината или устройството не е спазило договора къде е тогава тежестта на доказването? Самата директива не покрива обещетение за щети, то се оставя в ръцете на държавите членки, а там законодателството бива различно. След това директивата за доставка на цифрово съдържание. тук не се включва голямата част от Embedded Contact или вграден софтуер в устройствата. Най-вероятно няма да има носене на отговорност, поне така както стоят нещата в момента. При тези договори между машини или устройства, вземането на решение може да няма пряко въздействие, що се отнася до отделната сделка. Собственикът взема съответни решения от договорен характер, получава информация и така нататък доста по-рано във времето, особено когато подписва рамков договор, пряко с страната или посредством посредник обикновено и не се носи отговорности от производителите и търговците, ако нещо се обърка. Например, ако интелигентен хладилник поръча повече храна или ако интелигентен телефон поиска някакви услуги онлайн, докато собственика е в чужбина. Имам още е, нещо да опиша и това е четвъртия казус. Тук вече говорим за изкуствен интелект или това, което можем да наречем робот. Терел си купува много интелигентен хладилник, който има сензори, които сканират околната среда, устройството учи от опита си, комуникира, учи се от други устройства, като интелигентния килер, интелигентния кантар и други такива. След известно време хладилника вече знае всичко за Керол, и автономно вече на своя глава решава какво да купува, вземайки предвид всички фактори, включително предварителна договорна информация и стандартните условия, които налагат доставчиците. Ето това вече е договор между две машини или устройства и може да се нарече изкуствен интелект. Лицата са същите, като в казус но те вече имат по-малко контрол върху действията на хладилника. Как се различава това от втория казус, чисто правно? В такъв случай договорите между устройства вече в по-голям мащаб и не се ограничава само до сделки, които са част от рамкови договори или системи, управлявани от посредници – Съществуващите проблеми с управление на риска и носенето на отговорността се засилват и ще трябва да се обсъдят нови регулаторни модели. Знам, че ще има доклади, които ще говорят по тази тема, затова наистина тук ще бъда кратка. И накрая в заключение, когато погледнем договорите между устройства или машини в потребителската сфера, може да кажем, че това е един пазар, който бързо се разраства – различни модели, сделки, които се извършват в рамките на рамкови договори с доставчик. Има сделки, които са част от схеми, заложени от посредници или оператори на платформи. Например, има посредник, който прави рамков договор, който вече е зададен от производителя и собственика е запознат с него, както и веригите, които участват в тази схема. И може да има вече отделни транзакции, които евентуално в бъдеще ще бъдат факт, когато имаме изкуствен интелект. Може би ще е нужно допълнителна регулация, имайки предвид разпределението на рисковете, адекватната информация, защита срещу различните модели на динамично залагане на цени при договори между устройства и машини. В този смисъл можем да извлечем опит от услугите по плащане, нужно е допълнително регламентиране, съществуващите правила за щети, които да се изплатят на собственика и на трети страни трябва да бъдат преразгледани. Аз знам, че ми дадохте ограничено време. Много още може да се говори за договор между машини или устройства и изкуствен интелект, но това е до тук. Аз с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви за поканата. Благодаря, професор Фендерхост, тъй като а, нашата гостенка ще трябва да си тръгне. Може би ще е добре да и зададем въпроси сега. А за другите оратори въпросите могат да се групират след техните изказвания. Има ли въпроси към изслушаното представяне? Госпожа Делво. Благодаря, господин Свобода. Благодаря, Кристин, за интересното представяне. Имам обаче въпроси. Каза, че договорното право трябва да преразгледа носенето на отговорност. Какво предлагаш? Може ли да кажеш нещо повече? Затова трябва ли да имат правосубектност машините? Какво мислиш по въпроса? Всъщност е, говорим точно за това. Нужно ли е? Не съм навлизала в подробности, но лично аз смятам, че моделите, които сега използваме в голям мащаб в IoT, не. Бих казал определено не. Има много проблеми, но проблемите са на друго ниво. Те са свързани с потенциално несправедливо разпределение на рисковете в големите рамкови договори или посреднически схеми, в които няма достатъчна сигурност и защита за отделния потребител, който няма почти никакъв контрол за, върху това, което се случва и как се избират доставчиците, как се изчисляват цените и подобни. Електронните лица, ако мога така да ги нарека, не са проблем тук. Проблемът ще възникне, когато говорим вече за по-усъвършенствените модели на договори между устройства или машини и там имаме вече машини, които са толкова автономни, колкото би бил един човек, едно човешко същество. Там вече има недостатъчно добре зададена отговорност, производителя не носи отговорност, търговецът също не носи отговорност така че тук имаме пропуск, който трябва да се запълни. Има различни модели за запълване на тази празнина. Има две основни школи. Първата ще каже, например, нека да се справим с това посредством създаване на нови основания за носене на отговорност и след това въпросът е дали собственика трябва да носи или производителят. И задължителни застрахователни схеми. Според мен това е пътят напред. Другата школа казва, имаме нужда от нещо като електронно лице, машината, устройството трябва да има правосубектност, активи и ако тя, машината, сключи о, договор, който не се харесва от собственика, тогава собственика трябва да може да съди машината или трета страна да съди машината. I... Нямаме нужда от това, според мен. Тъй като това осложнява прекомерно процеса. Няма да се постигне по този начин нищо повече, отколкото биха постигнали едни добре изготвени схеми за носене на отговорност и за страховка. Проблемите могат да бъдат решени по този начин. Носене на отговорност плюс застраховка. Повече няма да се постигне, ако се даде правосубектност. Поне не в тази сфера. Благодаря. Наистина, господин Любретон. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това представене. То беше много интересно, много ясно. Всъщност, аз трябва да отправя още един комплимент и въпрос – беше даден пример с този свързан хладилник, който ще ни охлажда шампанското. Много приятно, наистина, машината сама да си поръчва бутилките, които и липсват. Това обаче поставя и проблема при е, нефункциониране на машината, кой поема отговорността, дали трябва да се създаде е, понятието за някакво ново електронно лице, машина, да се съди машина, това ми се стори много странно и също така един по-класически подход, по който мисля, че трябва да се помисли, да се търси отговорност на производителя или на собственика според естеството на проблема като е ясно, че трябва да има и застраховка. Струва ми се, че втория подход е далеч по-разумен, но така или иначе благодаря за блестящото изложение. Uh, Професор Вандерхоф, искате ли да отговорите? Не. А, искате, заповядайте. Благодаря ви. Всъщност проблема за отговорността е наистина основен за всички теми, които разглеждаме тук, защото той възниква, когато обсъждаме договорите, а и извън договорните отношения, особено когато възникне физическа вреда. Пак казвам, този въпрос засяга всички теми. Самата аз мисля, че нямаме нужда от електронна идентичност. Бихме могли да помислим за по-интелигентни застрахователни механизми. Но не забравяйте, че всъщност от една страна се говори за електронното лице, но има и други проблеми, свързани с този интернет на предметите, неща, на които понякога не се обръща внимание, но това са традиционните проблеми, свързани с автономното вземане на решение при изключването на договор, моделите на ценообразуване – нормите за конкурентоспособност. Обикновено има посредници, които решават кой е доставчик и кой не. Те договарят зад колисно цените, които ще бъдат предложени в крайна сметка на потребителите. Самата аз бих искала да кажа, че цялото това обсъждане за електронното лице и схемите за отговорност е много важна, но ние имаме и традиционните проблеми, свързани с договорното право, конкуренцията. Те също трябва да бъдат обсъдени, за да сме сигурни, че на потребителя се оказва закрила госпожо Комодини. Благодаря. Аз разбирам, че ние обсъждаме най-вече случаите, например, на физическа вреда и съответно поемането на отговорност и покриване на вредите. Но а, вие споменахте и машините, които са способни да учат и да се свързват помежду си. Следователно те могат да свикнат с навиците на семейството или собственика. Има и машини, които могат да поръчат, например, шампанско от някакъв онлайн магазин. Но може ли да се стигне до там машината да предоставя вашите лични данни? Не трябва ли да се разглежда отговорността и при тази хипотеза? Тук възникват и проблемите, свързани с закрила на личния живот и на личните данни. Абсолютно сте права. Но имайте предвид, че това не е специфичен проблем на изкуствения интелект. Това е проблем изобщо на интернета на предметите. Дори да липсва всякакъв договор, дори да нямаме изкуствен интелект, интелигентните предмети, от които сме заобиколени, наистина притежават огромен потенциал да разкриват личните ни данни и по този начин да навлизат в личното ни пространство. За това и трябва да се намери някакво решение, но ще е трудно да се стигне до него. Проблемът е свързан с технологичните възможности на дневния на днешния ден, а не непременно с договорите машина към машина. Разбира се, изкуственият интелект може да обостри проблема, но това е проблем, който вече съществува. Госпожо Делво. Да. Във връзка с казаното от вас, ще отбележа, че възниква и въпроса кой държи собствеността върху данните. Ако това са договори машина към машина, то добре, но кой заплаща, как се извършва заплащането при този вид договори? За какво трябва да внимаваме? Всъщност проблема за собствеността върху данните и заплащането отново не е само проблем на договорите между машини. Ако вие имате свързан автомобил, този автомобил също генерира данни, които след това се предоставят на най-различни трети страни – не е необходимо да има изричен договор. Или най-малкото това не е договор, сключен от собствената ми кола. Не говорим за комуникиране на данните, пренос на данни, собствеността върху данните и заплащането за данни е нещо, по което комисията работи във връзка със своето предложение за договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Тук комисията е на мнение, че би трябвало да се плаща за договорите, които съдържат определен вид лични данни за цифровото съдържание се заплаща. Аз мисля, че това е стъпка в правилната посока. Не бива да забравяме, че данните са новата валута, но също така имайте предвид, че когато разглеждаме данните като някакъв вид валута, нещо, което потребителят или купувача предоставя в замяна на получени стоки или услуги, то ние навлизаме в големи проблеми, що се отнася до защитата на данните – Съгласно нормите за защита на данните, потребителят може да оттегли своето съгласие и това винаги се е смятал за краягален камък на защитата на данните. Но в нашата хипотеза е, вие не можете да отеглите своето съгласие за обработка на личните ви данни. Ако подходим от различна гледна точка, когато се дава съгласие за ползване на данните, а собствеността върху данните се разглежда като интелектуална собственост, подлежаща на търгуване, то тогава би трябвало да обмислим и правата за оттегляне на съгласието за обработка на личните данни – на пръв поглед това е обсъждане на собствеността върху данните като Чили ни кара да мислим, че е най-важна ролята на този, към когото се отнасят данните. Това може би е така, но ако обмислим всички аспекти, то трябва да имаме предвид и правото на оттегляне на съгласието за обработка на личните данни. Всъщност, когато потребителят предоставя своите данни като вид за плащане, правото за оттегляне на съгласието може би вече няма да може да се съчетае с този подход. Това е всъщност и отрицателния елемент. Много ви благодаря за присъствието, участието и дадените от вас отговори, професор Венденхорст. Сега преминаваме към господин Павел Кретковски, който е всъщност партньор в адвокатската кантора Гесел във Варшава. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз, както знаете, ще говоря за дружественото право и отговорността в областта роботика. Но аз имам и още една цел. Тъй като обичам да се конкурирам, ще поговоря за регламента. Принципно съм положително настроен, защото това е гражданско-правна тема. Имах професор, който обясняваше на времето, че това всъщност е тема, която обхваща всички видове човешка дейност. Дори като си купиш един билет, ти вече влизаш в гражданско-правно отношение. С други думи, Гражданско-правната материя е като любовта, както се пееше в песента. Тя е навсякъде около нас. Затова и съм така положително настроен. Но нека премина към основната си цел, а именно да говоря за отговорността в областта на роботиката. Преди да пристигна имах възможност да обсъдя най-новите промени в полското законодателство и някои ИКТ аспекти на борсата във Варшава. Всъщност, оказа се, че там се прилага една много интересна концепция – високочастотна търговия. Това е концепцията, за която говоря. Нещо, което по-настоящем се случва. С други думи, ние не говорим за бъдещето, а за нещо, което вече го има. Какво представлява високочастотната търговия? Това е алгоритмично търгуване на борсата. Има краткосрочни сделки в голям обем, които следват алгоритъм. Сигурно си задавате въпроса, защо брокерите използват програми и алгоритми, вместо сами да извършват сделките. Отговорът е простичък. Има толкова огромен брой сделки, извършвани чрез алгоритъм, нито едно човешко същество не може да ги сключи толкова бързо, колкото компютърната програма. И освен това, при всяка сделка разходите са минимални. Един компютър може да сключи милиони сделки на борсовите пазари. От тук възниква и един простичък въпрос – валидността на този вид договори. Отговорността при договорите за покупка. В този случай няма как да не се отчете, че договорът на практика е изключен чрез алгоритъм. Съответният брокер може изобщо да не следи какво се извършва чрез алгоритъма. Като се водим от този пример, можем да зададем въпроса какво се случва, когато един робот сключва договор. Какво е необходимо, за да има на лице договор? Ясно е, че трябва да имаме лице с правосубектност, което да може да упражнява своите права. Всичко това се знае. Но моето притеснение е, че за да се изключи договор, е необходимо да се направи предложение и да се заяви съгласие, нещо като декларация на намеренията – Необходимо е да си зададем въпроса дали един робот или програма или алгоритъм може да заяви намерения. Например, сега ни се струва абсолютно невъзможно един робот да сключи договор, тъй като той няма правосубектност, не е фигура – в гражданското право и не може съответно да сключва договори. Но нещата се осложняват. Представете си един робот, машина, интелигентен хладилник, както беше споменато, който заявява намерение да сключи договор от името на някой друг. С развитието на програмирането ние можем да направим разликата между робот, който е автономен и е способен на такива действия и робот, който не е автономен. Но може ли роботът или програмата да заяви воля, да заяви намерение, с други думи да направи волеизявление? Струва ми се, че отговорът е ясен в случая с алгоритъма. Когато използваме компютър, ние разчитаме на компютърни програми и простички алгоритми. Един неосложнен алгоритъм е нещо като писане на писмо, само изглежда по-различно. Ако аз съставя компютърна програма, е, за да предам някакво съобщение на председателя на настоящата комисия, то ще е като писане на писмо. Но при високо търговия нещата се осложняват. И от гледна точка на гражданското право имаме проблем. Брокерът, който използва високочастотната търговия и съответната програма изобщо няма представа за какъв договор става дума. Как да коментираме тогава волеизявлението на брокера, ако той не обръща внимание на конкретния договор, конкрет, конкретната покупка, как можем да кажем, че е заявил своите намерения – Следователно, какво се изисква, за да кажем, че е на лице намерението за сключване на договор? Волеизявлението обикновено поражда правен ефект. Аз заявявам своето намерение да сключа договор. Но, ако се използва програма или предмет като интелигентния хладилник или алгоритъм за купуване на акции. Какво означава договора? Достатъчно ли е да натиснеш Enter на клавиатурата, за да кажем, че е на лице декларация на намеренията? Струва ми се, че това си остава отворен въпрос. като същевременно ние трябва, разбира се, да защитаваме и конфиденциалността на насрещната страна. Възможно е да подходим и субективно, но е трудно да се реши кой всъщност взема своето решение при една такава програма. Можем да помислим и за потребителя, но това ни отвежда към въпроса каква е ролята на насрещната страна. Например, ако един интелигентен хладилник иска да купи дадена стока, насрещната страна уведомена ли е кой е купувача? Има ли достатъчно информация за да се сключи договор. Нещата се осложняват още повече при автономните роботи, защото в този случай не може изобщо да се говори за каквато и да била декларация на намеренията. Ако има компютърна програма, която взема решение да ви купи нещо, то вие самият, съгласно гражданското право, не сте заявили никакви такива намерения. Според дружественото право обаче, договорът може да бъде сключен единствено, ако страните заявят своите намерения да го сключат. А както казах, имаме проблема, че страната може да не е заявила такива намерения. От тук възниква въпроса и за правните последици, тъй като роботът, интелигентната машина, те нямат дееспособност, нямат правна субектност, следователно един такъв договор би бил нищожен – И накрая, пак в контекста на гражданското право ще кажа, че нещата се осложняват допълнително при по-сложните алгоритми и програми. Ако програмата е по-простичка, ако има простичък алгоритъм, е по-лесно да говорим за някакъв вид декларация на намеренията. Но тогава, когато компютърът взема решение вместо нас, а този компютър няма право да упражнява каквито и да било права, тогава очевидно има проблем. Ние имаме няколко понятия, с които боравим при тези договори машина към машина, но са много важни определенията. Освен това, се питам, в кои случаи всъщност говорим за изкуствен интелект, в кои случаи за сложен алгоритъм, който взема собствени решения и кога имаме упростен алгоритъм. За мен самия е трудно да направя разграничението. Uh, uh, Благодаря ви, господин Шрам. С вас и позволение ще слушам още една презентация, с която ще има тук от въпроси и отговори. Дума да има доктор Андрея Бертолини от Сколо Супериоре Сантана от университета в Пиза. Имате думата. Благодаря ви. Не виждам а, презентацията ми на екрана все още. Okay, I will start by thanking uh, for this very kind invitation. Най-напред бих искал да ви благодаря за любезната покана. Много се радвам да съм днес сред вас сред вас и като европейски гражданин се радвам, че Европейския съюз започва да се вълнува от темата и то по много по-систематичен начин, отколкото го правят редица водещи економисти в момента. И се надявам да продължите с, същата, с същият интерес към темата и за бъдеще. Изложението ми ще се спре на три основни въпроса. Първо място ще се опитам да ви обясня защо смятам, че трябва да подходим функционално към работовната рамка по отношение на роботите. На второ, на второ място се да ви обясня, че работите са стоки и там се задава въпроса дали настоящата правна уредба, в частност правната уредба по отношение на отговорността при вреди, причинени от стоки, са адекватни за работите. И най-накрая ще обясня как може да се премине от идеята за носене на отговорност към идеята за управление на риска. Какво са роботите и как могат те да бъдат определени? Вече знаем, че няма един определение за робот, тъй като роботите са много различни устройства. Знаете, че самот, самото понятие робот не е техническо понятие, той идва от научната фантастика и а, се, прилага за всевъзможни устройства от а, ръка-робот, която може да използва човек загубил ръката си, до автоматизирани автомобили, които могат напълно авто, автономно да се движат по пътя или робот андроид, който да споделя живота ни. Тези случаи са много различни. Очевидно се поставят различни въпроси от тях и те трябва да бъдат разгледани по-отделно. Говорим за различни класи от приложения, за които има всъщност повече разлики, отколкото прилики. И затова би трябвало да се засегнем а, а, трудностите, които се появяват, когато разглеждаме различните категории приложения. Има също така и въпроси, които а, които се задават по отношение на тези устройства, които всъщност са еднакви във всички случаи, като например кой носи отговорност в случай на дефекта на устройството, кой носи правната отговорност и това е въпрос, който трябва да вземем предвид. Ще започна с правната уреда по отношение на носенето на отговорност. Основният въпрос е кой трябва да плати обещетенията в случай на дефект. Това е много важен въпрос, тъй като правната рада по отношение на отговорността определя кой нос, кой плаща случай на дефект и съответно дава по този начин инициативи за по-добро разработване на дизайни, които ще избегнат подобно дисфункциониране. В Европа имаме много добре научна, много важни и добре функциониращи нужно развойни програми, но трябва към тях сега да се добавят и социално-економически аспекти. Имаме също така от един по-новаторски подход по отношение на законодателството, тъй като е, иновацията не се ограничава само до техническите аспекти. Имаме нужда и от правни нововведения. И преди всичко трябва да се съсредоточим върху предварителната сигурност, тъй като без нея е, изследователите и инвеститорите не могат да инвестират в този вид технологии и да ги пускат на пазара с една недостатъчно ясна правна уредба можем да създадем една несигурност, която няма да позволи на добри европейски идеи да се превърнат в добри европейски стоки. Както вече казах, роботите са стоки и на този етап няма нужда, това ще стана ясно, да обмисляме възможността за правосубектност на роботите. В такъв случай човешко и същества трябва да носят отговорност за вреди причинени от роботите и отговорността могат да носят или собственика, или потребителят на работа, или производителят. Ако а, наистина с стоки, в такъв случай се, към тях а, се прилага правната уредба а, за отговорност в случай на вреда, починена от стоки, в частност директива 374 от 85-та година. Това е една много интересна директива, която е в сила доста време, но реално няма много голямо въздействие върху вътрешния пазар. Ще се опитам да ви обясня защо. Производителят носи е, отговорност, когато има дефект при производството, дефект при е, предупредителната система или при дизайна. Когато се прави е, жалба за наличие на дефект при дизайна, трябва да може да се обоснове, че дизайна е можело да бъде изготвен по друг начин, който да гарантира по-висока равнище на сигурност. Преди всичко ние имаме нужда по отношение на роботите от безопасни дизайни и дизайни, които да гарантират сигурност за европейските потребители. Трябва също така да се предоставят и необходимите обещетения на жертвите. И това са те наричаните строги правила за отговорност, които които се противопоставят необичайно прилагащите се правила за носен отговорност в случай на непрежност. Тоест трябва да се установи пряка, няма нужда всъщност да се установява пряка връзка между причинените вреди и дефектът в съответното устройство. Мога обаче да ви дам няколко примери защо тази правна уредба не функционира достатъчно добре. На първо място правилата, които, с които ние спорваме тук в Европейския съюз, са много сходни с тези, които има в Съединените щати, но се оказва, че правните спорове основа на тази законодателна уредба са много различни по брой в щатите. Не можем да твърдим, че правната уредба е съществено различна в сравнение с тази в щатите, защото на практика, пак казвам, те са почти сходни. Така че може би и разликата се дължи на разликите между съдебните системи. Но е ясно, че няма разлика между ам, факта, че отговорността се дължи на дефекта при дизайна на продукта. Много се обаче се казва, че жалбоподателите в Европейския съюз, които подават жалба по тази директива, много рядко постигат успех. И това се дължи до голяма степен на факта, че съдебните производства са много продължителни, много скъпи и като цяло са много обременяващи за отделен индивидуален жалоподател, който подава жалба срещу компания. И това дали е, се прилага в случая с, работите, и отговорът е да. Защото повишение на работите ще има много силно прехвърляне на отговорността от потребителя към производителя заради действителното равнище на автоматизиране. Да вземем пример с автоматизираните автомобили. В момента отговорност носи шофьорът на автомобил, който се движи на, на пътя при случай на пътно-транспортно происшествие. Но колкото по-автоматизиран е автомобил, толкова повече отговорността ще носи производителя. Това обаче води до все повече несигурност и все по-сложни правни производства. именно това се опасяват най-много производителите и застрахователните компании, е, защото за тях е много трудно да направят оценка на риска, на който са изложени за производителите, например, а за застрахователите е много трудно да предоставят адекватни застрахователни инструменти, които да вземат правит този риск. И в крайна сметка по този начин ще забавим нововведението, което няма да достигнат на пазара достатъчно бързо. И още един елемент трябва да се отбележи. Председателят, моля ви да говорите малко по-бавно заради превода. Ще има също така и промяна по, за все повече а, правила за носене отговорност в а, случай на вреди при щети, от области, където в момента отговорността се носи на друго равнище. Така, например, при вредни практики в областта на медицинските услуги. В момента има огромен е, обем съдебни производства, които са свързани с небрежност или грешка от страна на медицинско лице но колкото повече става, се прилагат автоматизирани системи и интелигентен изкуствен интелект, извинете, в областта на медицинските услуги, толкова повече отговорността ще се носи от посетителите на тези устройства, а не от съответните медицински лица. Също въжи и при пътно-транспортните происшествия в случай на ПТП вече много често няма да се завежда дело срещу шофьора, а срещу шофьора и производителят на автоматизирани автомобили. В крайна сметка един ден ще бъде само срещу производителят на, автомози... на автономен автомобил. И това се превръща в сериозен проблем за развитието на цялата индустрия на роботиката в Европейския съюз. И така, по моето предложение се справим с този много сложен въпрос. Предлагам най-напред да започнем да работим по три писти. На първо място трябва да се гарантира по-добра сигурност чрез предварителна стандартизация. Смятам, че правилата за носене на отговорност на стоките не са достатъчно ефикасни, за да се гарантира, че стоките, които се продават на пазара на Европейския съюз, са достатъчно безопасни. Смятам, че ако има по-добра технологическа стандартизация, ще постигнем по-добри резултати по отношение на безопасността. Едновременно с това няма нужда да се съсредоточаваме върху това да обвиняваме някой за допусната грешка, което е в основата на правилата за отговорност при вреди причинени от стоки. Трябва да променим подхода и да заявим, че отговорността носи страната, която е в най-добра позиция да намали разходите, включително и чрез различни застрахователни схеми. И не на предно място трябва да се започне тестове на роботи при реални обстоятелства. Нека сега разгледаме тези три елемента един след друг. Спочваме с технологичната стандартизация. Трябва да разработим европейски стандарти областта на роботиката. Всички важни участници в световно равнище вече работят за изготвяне на собствени технологични стандарти, защото по този начин ще могат да играят водеща роля на пазара. И ние от наша страна съответно трябва да насърчим разработването на технологически стандарти на европейско равнище. За целта имаме нужда от целенасочени технологически стандарти, които често да бъдат осъвременявани и които да бъдат специфични за различните видове приложения. И за да го оставим, можем да а, увеличим ролята на Европейската агенция по роботика, която вече съществува, но може извинете, за стандартизация в областта на роботиката, но може да предвидим и създаването на Европейска агенция на роботиката, която се занимава не само с технологичните стандарти, но и разработването на етични стандарти разговаряте днес с а, инженерите, ще ви кажа, че не разполагат с а, достатъчно ясни насоки за разработване на технологичните стандарти. И ако ние не се занимаваме с тази задача, някой друг ще го стори. Било то САЩ, било то някоя друга конкурентна економика. Ако ние разработим стандартите в Европа, те ще се превърнат в стандарти за цялата индустрия и ние ще сме в по-изгодна позиция. Прехвърляне на отговорността към страната, която е в най- изгодна позиция за намаляване на разходите. В момента е много трудно схвачените компании в настоящата е, рамка да направят оценка на разходите и съответно на производителите е, да е, предвидят рисковете. Ето защо вместо да се отучаваме върху наказване на този, който е допуснал грешката, е по-добре да предвидим предварително носене на отговорността. Това може би изглежда на пръв поглед като прекомерно бреме върху е, потребителя или производителят. Вече може да се, на друг етап да обмислим кое от двете трябва да, кой трябва да носи отговорността, но чрез подобни схеми може да гарантираме по-добро управление на риска. И по този начин в крайна сметка ще се увеличат, ще се намалят разходите, няма да се увеличат. Да вземем пример с автомобилопроизводител, който е на 100% носи отговорност за всички вреди, предизвикани от неговият автомобил. Той може да вземе предвид застраховката в причисление на разходите за производство, след което да разпространи тази отговорност надолу по веригата на всички доставчици на технологии, необходими за производството на съответният автомобил. И накрая имаме нужда от тестове при реални условия на работи в Европа. Ние много закъсняваме, защото в Япония, например, от години насам създадените наречени токо спешъл зони, където роботи могат да се тестват при реални условия. И ние трябва да започнем да правим това, за да сме наясно какъв риск реално представляват роботите в контакт с хора. Това може да се окаже доста сложно, когато се опитваме да въведем подобна система, защото правната уредба в държавите членки е много различна и няма ясни правила, които да разпореждат при какви условия могат да се извършват изпитвания на роботи. Но такива вече се осъществяват и в Япония, и в Съединените щати. и Смятам, че трябва да започне такива и в Европа. И някаква законодателна рамка в това отношение ще бъде много полезна. И аз подкрепям тук позицията на европейската индустрия, която се занимава с нововведения. С като бъдат идентифицирани рисковете, те могат да бъдат управлявани чрез застрахователни договори и чрез по-добре изготвени правила за това, кой носи отговорност за причинена вреда. Благодаря ви. Much, Благодаря за задълбочените мисли. Аз съм чех и се надявам, че агенцията по роботика ще бъде направена в Прага. Знаете, че думата робот е от чешки происход. First, first of... И потенциално ние сме идеално седалище. Any, any questions from the members? Uh, Mrs. Thank you. Uh, заповядайте, госпожо Дълво. Благодаря за презентацията и на двама ви. Uh, тя е много... Те бяха и двете презентации много интересни. Що се отнася до отговорността, казахте, че или на ползвателя, или на производителя – има обаче много посредници, така казахте и двамата. Например, в автомобилите, които нямат нужда от шофьор, те имат нужда от информация, информацията се подава от съответни посредници. А ако информацията не дойде своевременно, не се ли носи някаква отговорност? Изобщо как можем да разгледаме отговорността на посредниците? Имам и въпрос за алгоритмите. Обикновено те са неразбираеми за обикновения човек. Какво ще кажете за тяхната прозрачност? Има ли тук проблеми с правата на интелектуална собственост? Това бяха двата въпроса, много интересни представения. Then... Още няколко въпроса и след това ще отговорите. Госпожа Комодини. You, Благодаря. Благодаря на всички, които направиха представения, много интересни. Имам въпрос към господина от Варшава, който говореше за гражданската отговорност и алгоритмите. Ако се ползва алгоритъм, като например брокер в HFT, отговорността не е ли сходна на гражданската отговорност, в която брокер отговаря за причинените вреди, тъй като това е единствения начин да си свърши работата. Втория въпрос ако има автономен робот и той получи електронна правосубектност, това ще изпълни ли волеизявление, изискването за волеизявление при сделка? Задавайте въпроси на господин Квятковски. So, whoever... I'll start. Uh... Ще започна аз. За посредника. Първото, което трябва да се разбере, е, че искаме да компенсираме жертвата, тъй като жертвата е невиновна и която трябва да получи обещетение за страданията си. Че първата цел е да се предостави компенсация на жертвите. За да се предостави такава компенсация, аз бих казал, че производителя трябва да е виновен или да носи отговорност, ако инцидента може да бъде проследен до информация или компонент, предоставени а, на него от трета страна. Когато говорим за управление на риска, ако производителя е 100% винаги отговорен, то производителят ще трябва да компенсира жертвата. Единствената страна, която трябва да бъде обещетена. От друга страна, производителят посредством застрахователя си и договорите си и договорните си отношения с доставчиците на услуги, които ползва за продуктите си, би могъл вече да може да прехвърли тази разход, този разход на посредника. Защото ако системата остане много сложна, е, при която един единичен потребител, който има инцидент, трябва да съди от една страна производителя, от друга страна всички посредници, които предоставят услуги и всички лица, които предоставят всички части на производителя, положението ще бъде много отежнено и от е, гледна точка на правото и много тежко административно и той може би няма да има достатъчно стимули, за да съди всички тези хора, за да установи кой е отговорен. Така че той няма да бъде в по-добро положение. Напротив, ако производителят 100% отговаря, каквото и да случи с продукта, той носи отговорност, то тогава той отива при застраховател, купува си застраховка и цената на тази застраховка ще бъде цената, която ще платят всички негови доставчици или други е, по веригата. Тоест, не искаме да разберем кой е виновен, тъй като много често не е ясно кой. Колкото е, са по-сложни устройствата, толкова по-трудно е да се разбере кой отговаря. Имаме производители на различните части на машината. Така че не е толкова интересно да се разбере кой точно носи отговорност или е виновен. По-важното е бързо да бъде обещетена жертвата, без да чака 10 години и след това тези разходи да се управляват посредством за страхователни фирми и да бъдат сведени до минимум. Защото това ще доведе до по-малки разходи. Мисля, че така нещата ще станат по-ясни. И за европейските потребители, и за европейската промишленост. Um, firstly, I would like to, to answer the first, uh, the, the first question, the question of transparency. Първо за прозрачността, когато използваме алгоритми. Не казах това преди, но това е много важно за мен. Не само потребителя има право да знае, че иска да влезе в договор, при използването на алгоритъм, но и другата страна по договора има право да знае. We... Ако стигна в ситуация, в която вече има изкуствен интелект в казуса, то тогава ще има система за регистрация. Тя ще ни даде възможност да, пок... да кажем, че в случая не се сключва договор с лице, а с програма. И така вече ще има правни последствия на действия, предприяти от тази програма, които ще бъдат придадени на лице, освен ако не създадем правосубектност за програмата. Вторият ви въпрос Кой ще носи отговорността за щети и вреди? Отговорът е прост – да. Аз обаче говорих за това, как се сформира договора. Не говорех за гражданско право и търсене на вина. Прави се волеизявление за влизане в договор. Без договор ще упростя нещата. Без договор няма договорна отговорност. So I think we've made... И мисля, че отиваме прекалено далеч, когато говорим за договорното право, тъй като говорим за отговорност, а всъщност трябва да говорим за договор, за сключването на договор. And, uh, the question if... Имаше въпрос за брокери или посредници ако те използват компютърна програма, за да закупят акции. И ако това е така, посредника носи ли отговорност за щети? Отговорът е да. Трябва да носи такава отговорност, но ако няма волеизявление за влизане в договор, т.е. ако не може да го намерим това волеизявление за влизане в договор, как тогава можем да предадем правна отговорност, що се отнася до договорното право. Друг е въпросът дали можем да придадем такава отговорност. И това казваше и колегата. Uh, well. Господин Андерсън има въпрос. I Моят въпрос е към доктор Бартолини за застраховките. Това решение, което предлагате, звучи привлекателно. Може да ни кажете нещо повече за сходни решения и какво, какъв би бил основният недостатък на едно такова предложение? Um, um, Застраховането е много силен инструмент. Единственото изискване е да е ясно, екс-анте, кой ще носи отговорност и какъв вид щети може да възникнат. Така, щото те да, тези щети да бъдат калкулирани като определено количество. Например, повечето европейски държави е, имат задължително застраховане на шофьорите. Казва се, че когато закупите автомобил, трябва да си закупите и застраховка, за да покриете евентуални случаи на инциденти. В Италия собственика трябва да го направи, тъй като собственикът отговаря за всички инциденти с неговия автомобил, освен ако те не са се случили срещу неговата воля, т.е. ако колата му не е била открадната. Когато има ясни ексанте правила при застраховката, т.е. ясно е, че от днес, ако има инцидент, ще е виновен единия или другия е, шофьор и когато е ясно, че вината е, може да се придаде на човешко същество, може да знаем какво поведение може да доведе, да речем, може би е, е пишал смс и докато е карал някой или е бил, било отвлечено вниманието му от нещо – този вид поведение може да се моделира, да се види какви са рисковете, да се придаде някаква стойност на тези рискове и да се каже 25 годишен мъж, който живее в еди коя си зона, прави еди какво си, той носи такъв риск и затова трябва да плати еди какъв си еди каква си застраховка. При роботиката обаче ние не сме запознати с подробностите. Първо, защото не може да тестваме роботи в реалния живот и ги няма навсякъде. Затова имаме нужда и от а, законодателство в този смисъл за изпробване на роботите в реалния живот. Но когато се здобием с тези данни, когато имаме застрахователен механизъм с ясни правила за отговорност, където единия е отговорен 100% от случаите, то това ще облегчи и позицията на използване на производителите и на ползвателите. В много сфери това работи много добре. няма да работи добре, където няма достатъчно економически интерес за застрахователите. Е пример, протезите от роботичен тип. Тоест, те възстановяват функция крак, ръка, те не отиват отвъд нещо. Лицата, които искат да ги закупят, са лица, които са пострадали. Броя на хората, които се интересуват от а, тези а, протези е много ограничен. Тъй като броя е ограничен, броя на продуктите, които ще се продадат, съответно е малък и затова застраховката е висока и застрахователните фирми все още не се интересуват от този пазар, освен ако не се появи друг вид стимул. В тези случаи, ако няма економически интерес за страхователя, може да мислим за технически в смисъл на правни решения, като планове за неносене на вина. Например, производителя плаща процент от цената при продажба и средствата в този фонд след това ще бъдат използвани, за да се изплатят щетите на хората, които са били част от някакъв инцидент. Така че това е един добър пример където пазара няма желание да участва. Ако теоретично погледнем, от сегашна гледна точка, така очакваме да се развият нещата и тогава. Правилата за застраховане няма да са достатъчни, може би. Може би ще са нужни альтернативни решения задължителното застраховане с ясно носена отговорност, например от производителя, ясно ще покаже какви са цените и така и пазара много по-бързо ще се развие. Благодаря. Аз ви благодаря следващите 15 минути на професор са на професор Оле Хакстрем от Университета по технология в Гетеборг. В Гетеборг. Той ще говори за управление на риска, изкуствен интелект а, и роботика. Заповядайте. Благодаря ви за поканата тук. За мен е чест, че съм сред вас. Моята гледна точка е по-дългосрочна. Част от вас може би ще решат, че тя е научна фантастика. Моля ви, не мислете така, тъй като тук има въпроси, които са изключително важни за общото ни бъдеще. So, this is about artificial intelligence. Става дума за изкуствен интелект и роботика. Развитията в тези сфери очаква да окажат, се очаква да окажат огромно въздействие върху економиката. Докладът Маккинзи преди няколко години ясно каза, че придадената стойност от новаторството в тази сфера през едното десетилетие ще бъде около 50 000 милиарда долара. 10, за 10 години, глобално разпределени, това ще има огромно въздействие. Възможностите за технологии, които използват изкуствен интелект, е, са огромни, особено в сферата на подобряване благоденствието. Има и много рискове обаче. Ето ви три такива, които според мен са изключително високи. Например, е, военните технологии, автономните дронове. Ако попаднат в ръце на терористи. Огромен риск. Това е нещо, което няма да се случи след десетилетия, може да се случи още утре. Следващия въпрос – робосорсинг. Когато роботите се представят по-добре от нас на пазара на труда, след това, когато изкуственият интелект стигне до ниво, на което вече хората не са най-умните на планетата, то тогава може ли ние да останем контролиращия фактор? Това са много важни теми, но ще се съроточа най-вече за основния въпрос, който е предизвиква най-много теории. Третия т.е. докъде може да стигне изкуственият интелект. Основният въпрос тук е, когато изкуственият интелект стигне до това ниво, ние вече няма да сме най-интелигентните на планетата. Тогава може ли да очакваме да продължаваме да контролираме планетата? И отговорът е не. Вследствие на това, съдбата ни ще зависи от машините. Трябва да направим така, че тези намерения на машините да отговарят на нашите ценности, като например благоденствието на човешкия вид. Тъй като говорим за управление на рисковете, искам да кажа няколко неща, свързани с видовете бедствия, които могат да се случат. На първо ниво, ето ви едно бедствие, гори къща. Това може би е трагедия за отдалното лице, но обществото може да се справи посредством застрахователи и така нататък с такъв един феномен. Знаем как се прави това. Второ ниво риски или бедствия са по-големите бедствия, при които една застрахователна фирма не може да се справи с щетите и вредите, както и разходите. Един от примерите би бил цунами вълни или Фукушима в Япония преди няколко години. Тук държавата вече трябва да се намеси. Третото ниво са апокалиптичните бедствия. Кой ще плати щетите и вредите в такъв един случай? Цивилизацията ще е изчезнала, разбира се, при такъв бедствие, така че този въпрос няма много смисъл как да се справим с а, такива рискове. Да направим така, че те въобще да не възникват. Е единствения начин. Защото след като се случат, вече е прекалено късно и нищо не може да се направи. Ето един цитат от четирима известни учени, Стивен Хокинг и още трима, в английския вестник Independent преди две години. Те казват, че краткосрочното въздействие на изкуствения интелект зависи от това, кой го контролира. Дългосрочното обаче зависи от това, дали изобщо може да бъде контролиран. Говорим за това като научна фантастика, но това ще бъде грешка и това ще бъде най-голямата грешка, която ще допуснем в своята история. И така, вероятно се питате, наистина ли има такъв риск? Наистина ли ще изчезнем, след като се появят високоинтелигентните машини? Трябва да разделим тук два аспекта. Първо, ще може ли роботите да бъдат по-умни от нас? И когато това се случи, какво ще направи един такъв суперинтелигентен робот? Това са два отделни въпроса. Първият въпрос е свързан с а, други два въпроса. Кога може да се достигне нивото на човешкия интелект и дали може изобщо? И въпрос едно бе колко бързо може да се случи това? Това развитие към суперинтелигентни роботи. И така, нямам време да навлизам в подробности за това кога можем да очакваме това да се случи. Може да мислим за това чисто иллюстративно, като например Вавилонската библиотеката. Днес след обяд ще говоря по тази тема и ще навляза в повече подробности. Сега само ще кажа, че експертите в тази сфера са много разделени. Половината от тях говорят за това, че може би след десетилетие това ще се случи, други пък говорят за цял век. Трети са скептични, казват, че това няма да се случи. Така че има голяма несигурност тук и затова не бива да се прави грешката, тъй да не се мисли по въпроса, тъй като има несигурност да си кажем, това ще се случи някъде в бъдеще. Но това не е така. Само защото нещо е несигурно, не значи, че то е далеч в бъдещето. Това може да се случи много по-бързо, отколкото очакваме. След няколко десетилетия, например. Що се отнася до въпрос е, въпроса, свързан с интелигентност над човешката и колко бързо ще се случат нещата. Е, е, Има различни хипотези някои с много бързо развитие по посока на суперинтелигентността. Това е тъй нареченото експлодиране и една друга хипотеза, която може да видите на иллюстрацията. Съгласно тази хипотеза ще имаме по-добри изкуствени интелекти, които сами ще създават още по-добри. Един вид ескалиране. И има различни аргументи за това, защо може да стигнем до втората хипотеза. Разбира се, ние можем да се питаме, защо изкуственият интелект ще иска да се самоподобрява – така стигаме до втория въпрос, а именно какви ще бъдат намеренията на изкуствения интелект. Много труден въпрос, но най-добрата рамка за сега е тази на Стивил Мънроу и философа Боско. Те говорят за крайната цел – каква крайна цел иска машината на своите действия. Като можем да очакваме при виртуалната цел да имаме високи нива на изкуствен интелект. Ние можем да предвидим или да се опитваме да предвиждаме тази крайна цел, но това ще се прави според отделния случай. Имаме и тезата за инструментална конвергенция, което означава, че е много вероятно изкуственият интелект да се обединява в името на целта. Има и примери за това. Например, целта за самосъхранение. Не им позволявайте да ме изключат. Има и други цели. Аз ще работя, но ако ме изключите, няма как да постигна целта си. Възможно е това също да се формулира като инструментална цел – Uh, Има и други цели, като подобрение на софтуера. Колкото е по-добър софтуера, толкова по-добре ще работи и машината за постигането на своите цели от тук и стремежа към самоподобрение. Друга идея е идеята за запазване на крайната цел – Изкуственият интелект няма да позволи на някой друг да определя крайните му цели, защото това ще противоречи на основната цел. Това са различните сценарии. Пак ще кажа, всичко това обясних, за да стане ясно, че няма защо да мислим, за някакви катастрофални цели на изкуствения интелект. Всъщност, изкуственият интелект може да навлезе в спиралата на постоянно себеподобрение и примерно ако се произвеждат кламери, да се произвеждат все повече и по-добри кламери. като така и цялата слънчева система може да се превърне в купчи на кламери. Разбира се, ние можем да се питаме, искаме ли такава слънчева система, не искаме самите ние да се превърнем в кламер, но би трябвало да видим и как можем да спрем една такава машина. Защото в противен случай тази машина просто ще ни изтрие от лицето на земята, което ще бъде един тъжен край на човечеството. Как можем да намерим решението? Ние сме далеч от едно такова решение, но би трябвало да се надяваме, че усилията в разработване на изкуствен интелект ще направят този интелект безопасен. Безопасен за човечеството. Има и някои предварителни идеи за това. Как можем да сме сигурни, че изкуственият интелект има цели, които отговарят на нашите – ако решим този въпрос, то тогава ще сме сигурни, че машините ще ни гарантират едно щастливо бъдеще. Но най-важното е запазването на крайната цел. Едва ли е, ние ще бъдем изключени от дефинирането на тази цел. Просто трябва да зададем подходящите параметри преди определенето на тази цел, за да имаме тъй наречените приятелски настроени интелигентни машини. Това е трудно, тъй като човешките ценности са нещо много крехко. Цилковски, например, е обичал да казва, че ако си само 99% прав, ще имаш проблем. Ако сте Чери, Айзак Айзимов и други автори виждате, че те разглеждат сходни проблеми. Да си представим, че ние искаме нашите машини да бъдат възможно най-щастливи. Самото щастие е едно много непостоянно понятие. Какво означава щастие? Например, машината да се усмихва, за да изглежда щастлива. Ако това е така, машината ще се научи да се усмихва и след това ще прави каквото си иска. Ние не желаем да се случи това. За сега няма решения но сме готови да помислим и по този въпрос. Благодаря. Thank you as well. Um, we take another presentation and then we ask... Благодаря. Ще чуем още едно представене и след това ще отговорим на въпросите. Следващия ни оратор е представител на университета в Оксфорд. Това е господин Нил Борман. Той е заместник директор на Института Бъдеще на човечеството. Той ще ни говори за дългосрочната перспектива. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от възможността да ви благодаря за поканата. Ще се извиня първо за некоректното заглавие на моята презентация, защото е, всъщност аз ще говоря за дългосрочната перспектива, не за бъдещите насоки. Надявам се днес да ви убедя в следното. Изкуственият интелект би могъл да се развие далеч повече през следващите десетилетия. Затова при разработването на политики днес би трябвало това да се има предвид. Тези политики трябва да са достатъчно гъвкави, за да отговарят и на бъдещото развитие на възможностите. Ние видяхме изключително големи подобрения в технологиите през последното десетилетие. Няма да изброявам всички от тях, но вие ги виждате на изображенията. Благодарение на подобренията на алгоритмите, както се вижда най-отгоре, и на компютърната мощност, всичко това стана възможно. Около половината от подобренията, както казах, се дължат на подобрени алгоритми, другата половина на подобрената изчислителна мощ. Тези подобрения от своя страна доведоха до голямо въодушевление в научната общност, особено последното постижение, свързано с алгоритмите за задълбочено учене. Корпорациите инвестират огромни суми, над милиард само за миналата година. Това са инвестиции в разработването на новите технологии. Възниква въпроса, ако сте автор на политики, как трябва да се подходи в този контекст. Ние можем да разгледаме няколко категории. За мен следните категории са особено полезни. От една страна, трябва да помислим за личните данни и личния живот – защото за да работят добре подобни модели са необходими огромни масиви данни. Естествено, че възниква въпроса за личните данни и съответно навлизането в личното пространство. Решението на този проблем ще ни даде и някои отговори за алгоритмите. Съответно, това би трябвало да се отрази на законодателните норми за личните данни в бъдеще. На второ място, нещо, което ми се струва, че се обсъди от повечето участници до сега, освен професор Холстрюм, става дума за автономните системи и отговорността. Необходима е по-голяма прозрачност. Мотивите вече бяха обсъдени, няма да се спирам на тях. На трето място автоматизирането и съответно безработицата. С други думи, какво можем да направим, когато се окаже, че големи групи от населението вече не могат да изпълняват своята работа, тъй като тя е автоматизирана. Едва ли е преждевременно да се мисли за активна законодателна дейност, но в момента ситуацията е много неясна. Например, ние не знаем дали загубилите своите работни места ще могат да бъдат преквалифицирани. Освен това, има и специалисти, които са на мнение, че ще се случи това, което се случи през 20-те години, когато около 90% в САЩ бяха заети в селското стопанство, но се насочиха след това към други области и не се стигна до масова безработица. Ако машините се научат да възпроизвеждат обаче повечето от интелектуалните ни дейности, не е ясно какви ще са последиците за работното място, така че ще е необходима една наистина много обхватна законодателна дейност. На трето място координацията във военното дело, сигурността и геополитически – не бива да изключваме смъртоносни автоматизирани оръжия, както и дългосрочни последици, трудни за предвиждане. Просто ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи. Струва ми се, че ще има и други проблемни области, но аз исках да обърна внимание на един въпрос, засегнати от професор Хекстром – ако успеем да развием изкуствен интелект, който е равностоен на човешкия, какви ще бъдат последиците от това? Подобно на професор Хекстром, аз мятам, че не се обръща достатъчно внимание на темата и за това ще говоря по нея. Нека да си зададем първо въпроса – какво представлява интелигентността? Каква е разликата между тези два вида шимпанзето от едната страна и човека от другата? Според мнозина, разликата се дължи на размера на мозъка. Трикратното увеличение на мозъчна маса в вида от дясно, довела до установяване на контрол над околната среда, докато вида отляво, както виждате, вече е застрашен от изчезване. Тези разлики водят до много различни последствия. Затова и не е невъзможно да се окаже, че когато имаме интелект много по-мощен от нашия, този интелект ще може да използва ресурсите по свое предпочитание. Това не е невъзможно да доведе до много добри последици, но е възможно и последиците да са катастрофални. Струва ми се, че е много важно да зададем и някакво измерение във времето. Както каза професор Хекстром, ние не можем да бъдем сигурни. В моя институт за бъдещето на човечеството ние работим с различни експерти по изкуствения интелект и ги питаме кога смятат, че изкуственият интелект ще се изравни с човешкия. Ние се обърнахме към 100 от най-често цитираните специалисти. Те дават 10% за около след 10 години. 50% за около средата на века, като най-високата вероятност според тях е в някакъв момент през нашия век. Разбира се, тези цифри трябва да се разглеждат много скептично. На първо място това са единствено мнения на експертите. Но, както знаем, прогнозите в тази област са много трудни и обикновено неточни. На второ място, самите участници в проучването не са безпристрастни, защото те са по-оптимистично настроени от останалите. Така или иначе, поне виждаме какви са очакванията или доколко е вероятно в рамките на собствения ни живот това да се случи или изобщо в рамките на нашия век. Струва си да бъдем подготвени, ако това се случи. Възникват два въпроса следователно. Колко време ще мине преди машината да се изравни с човешкия интелект и на второ място какво ще се случи, когато това стане? Професор Хакстрюм вече навлезе в големи подробности по втория въпрос. Аз няма да повтарям, но така или иначе, трябва да се мисли за това как се придвижваме по скалата на интелигентността. Можем да използваме тестовете за интелигентност. В този случай интелигентността ще бъде някъде по тази права. От една страна селския идиот, от друга страна вашия любим утвърден учен. Същевременно това е антропоморфна картина, защото истинската скала по-скоро може да изглежда по този начин. От нея се разбира много по-добре, че интелигентността е нещо различно от нашето понятие за нея. Интелигентността се развива бавно, отляво надясно по тази скала – ако погледнем лявата страна, да кажем това е 1915 година и след това поглеждаме дясната страна, бъдещето, то виждаме различните етапи. От една страна, някъде по скалата е мишката, може би след усилена работа ще се окаже възможно, че тя би могла да стигне до нивото на интелигентност на шимпанзето. След това при изкуствения интелект може да се стигне нивото до селския идиот и така нататък. Но за мен не е много ясно защо оптимизирането на изкуствения интелект трябва да спре до тук, защо е необходимо влакът, тъй да се каже, да се забави, вместо да стигне до гарата? Ако мислите за това как е структуриран човешкия мозък, то имайте предвид, че мозъка на Айнштайн не е много различен от този на селския идиот, ако говорим за размер, неврони, скорост на реакциите. И самите архитектури на интелигентността, ако погледнем как, как работят компютрите, са много сходни. Това означава, че ние можем да постигнем и подобрение над човешките възможности. И то доста бързо, но всичко това е много неясно на този етап. От тук стигаме и до проблема за контрола, обсъждан от професор Хекстром. Аз отново няма да навлизам във всички подробности но така или иначе отговора трябва да се даде не от законодателната рамка, а от обществото. И накрая, какви са моите препоръки? Те са до някъде неконкретни, но все пак биха могли да бъдат полезни. Първо, не би трябвало да се предприема действие, основано на презумцията, че трябва да се наложи горна граница на изкуствения интелект в бъдещите му възможности. На второ място групите, които работят по тези въпроси, биха работили по-добре, ако се водят от по-широки принципи, а не тесни препоръки. По този начин е и възможно да се стигне по-бързо до подобрените способности на изкуствения интелект. От друга страна, по... ако се водим от доводите на професор Бертолини, конкретните препоръки също имат своята роля, но както казах, трудно е да се предвиди бъдещето – на трето място би било добре Европейският съюз да подхожда към изкуствения интелект, като следва глобалния подход. С други думи, всички би трябвало да мислят за една широка рамка и също така за рамка, която да може да бъде репродуцирана на други места – в името на стабилността и економическия просперитет. Така можем да се борим и срещу измененията на климата. Така ще намерим и отговор на някои от дългосрочните проблеми, свързани с изкуствения интелект. Благодаря ви отново за възможността да говоря пред вас. Много ви благодаря за изказването. Трябва да кажа, че ние стигнахме много по-далеч от първоначалните примери с интелигентните хладилници. Не е зле да чуем и представителите на духовенството, може би, но сега вече е време за въпросите и отговорите. Виждам, че тази втора част от презентацията презентацията, извинете, беше много наситена. Госпожа Делво. Благодаря ви за това пътешествие в бъдещето. С е, пълно право казахте, че никой не знае какво ще се случи по принцип. Но може да си поиграем малко, да погадаем малко. Професоре, казахте, че трябва да заложим а, ценности в изкуствения интелект, преди да стане прекалено късно. Въпросът ми е това, възможно ли е? Възможно ли е да включим ценности в а, тези алгоритми? Защото едновременно с това чета за възможности за задопочено учене, на самостоятелно учене от страна на тези устройства с изкуствен интелект. После, ако има имат тези възможности, те може би няма да са много приятелски настроени към хората. Всичко зависи от това в каква среда ще съществуват те. Така че как може да гарантираме, че те ще са добронамерени спрямо хората? Как може да гарантираме това, за да гарантираме собствената си сигурност? Well, thank you. господин Андерсън. Има огромни е, стимули за из... развитие на изкуствен интелект, защото колкото по-добре е разработен изкуствен интелект, толкова повече пари могат да се правят е, от него. Но ако достигнем до равнището, до което може никога да не достигнем, до супер интелигентни устройство, тогава може би ще бъде вече прекалено късно. Затова е по-добре да започнем да се замисляме за а, тези възможности от сега. Може би не е достатъчно да взимаме някакви мерки само на европейско равнище, тъй като ще имаме нужда от а, регулаторна рамка на световно равнище. В противен случай Онези, които избират предпазливият подход при употребата на тези нови технологии за най-добри цели, но изпяквайки риска, може да се сблъскат с други участници, които не са предпочели и не толкова предпазлив подход. Аз съм убеден, че паналистите ни ще намерят отговор на този въпрос председателят. Я е, ще си позволя един коментар. Последните две изложения бяха много вдъхновяващи за мен, защото те сведоха въпроса до ценностите и до фактата, че още от сега трябва да се замислим за това какви са ценностите ни. а не както в момента договаряме търговското споразумение с Куба в момента, което си е пример за реална политика, в която се пренебрегва ценностите. Ето защо представенията на двамата последни панелисти наистина бяха много интересни. Много е важно наистина да се замислим за ценностите си днес. Сега имате време за отговор. May I start? Um, so, so the question is about how it might be possible. Въпросът как може да се заложат добри ценности на машини. Въпросът е много добър, отговор все още нямаме. На примитивно равнище всяка машина, всяко устройство, което е създадено за да подобри дадена функция, например Автомобилите, които могат да се използват без е, шофьор, разработени от Google, имат цел да стигнат от точка А до точка Б, без да предизвикат е, транспортно происшествие. Така че в този смисъл е, целите могат да се възприемат и като ценности, но още не знаем как можем да заложим по-общи ценности, като например благосостоянието на човека. Все още не знаем как може да формулираме подобни ценности по начин, по който машината да ги разбере. Много сме далеч още този етап. Но се поставя ли въпроса какви ценности искаме да заложим на тези машини? Дали е достатъчно 4-5 специалисти в Силиконовата долина да имат възможност да избират какви точно ценности да дадат на дадена машина? Машина, която би могла, от който жест може да зависи бъдещето на цялото човечество. Според нас това не е добро решение и затова трябва да намерим някакви непреки начини и да насърчим машините сами да изберат най-доброто от човешките ценности, без нищо да им налагаме. Това пък е още по-спекулативен вариант, но в момента се работи и по тази тема и вероятно ще трябва още повече хора да работят под подобен вид изследвания. В отговор на първият въпрос е дали е възможно да се заложат ценности на машините. Ами някои от основните ценности, които са нужни в самолета днес, например, могат спокойно да се включат в алгоритми. могат да се заложат и възможности за учене, които обаче водят с съответните е, рискове. А когато се стигне до гранична интелигентност, сходно с човешкото, тогава вече в науката се поставя въпрос за как може да се дадат ценности на подобни интелигентни машини. И е, това е тема, на която според мен трябва да обърнат внимание някои от водещите умове в науката, но за нещастие вниманието като че ли се отклонява от темата. Към момента на въпроса се гледа по-скоро като на технически, а той е и философски. На въпроса дали имаме нужда от а, регулация на световно равнище, аз бих искал да ви предупредя тук, че темата плаши много хора. И може би не е за да се припомним, че първо не бива да избързваме, още сме много далеч от този етап – много още трябва да научим преди да може да предприемем подобно действие. Ясно, че на този етап реготовна рапа с тонно равнище ни се струва добро решение. На мен това ми се струва възможно, но има и други подходи. На второ място смятам също така, че е много важно да се проведат възможно най-широко обхватни консултации, като говорим за гласен световно равнище, например, като спомнете, това е някои от водещите компании. Те доста се плашат от подобни идеи. Така че може би не е зле да има по-широки обществени консултации преди да се умисля подобен вариант. И също така е ясно, че през едните години ще се сбием с доста повече информация. Не смятам, че ще се сблъскаме с проблем през едните 5-10 години, например. Това е много малко вероятно, така че ще имаме време да обсъдим темата, ще имаме време да, да се получим от наличните сведения. Имаме време преди да, да трябва да се предприемат някакви мерки, но смятам, че е време да започнем да обсъждаме темата. Бих искал да добавя нещо по въпроса как може въпроси от морално естество да се включат в машините? Ами, мисля, че въпросът е двояк. Първо трябва да се обсъди какви всъщност са ценностите ни, което може да би ще бъде доста сложна дискусия в някои области, но трябва да а, ги обсъдим. И след като установим какви са ценностите ни, тогава пак се стига до въпроса за стандартизацията. И това е отново е въпрос, който може да разреши е, бъдещата Европейска агенция по роботика. И това показва също така защо трябва да се разглежда въпроса на европейско равнище. Защото вероятно ще искаме европейските ценности да бъдат отразени в тези стандарти, т.е. не искаме стандартите да дойдат от някъде другаде. Ще ви дам един много конкретен пример. Например, представете си автомобил без шофьор, който, който участва в пътно-транспортно происшествие. Представете си случай, в който когато трябва да направи избор между, между това да прегази вътрешна, която пресича улицата или дете, което стои на тротуара и въобще трябва ли да е в състояние ако автомобила да направи подобно решение. Мисля, че това е много, много е важно да се мисли по тези въпроси и много важно да има Европейска агенция, която да може да се занимава с тези въпроси на европейско равнище. Благодаря ви, председателят. И аз много ви благодаря. Стигнахме до положение, което не съм много рядко се вижда в Европейския парламент, именно остава ни още време. Has... Може би някой в залата би искал да зададе спешно въпрос. Да, виждам ви. Моля, представете се. Благодаря ви. Казвам се Флорен Попутник и съм инженер. И бих искал да задам един въпрос. Надявам се някой да може да ми отговори. Ако, продължи да се, ако изкуственият интелект продължи да се разработва и да се подобрява, мислите ли, че ще се върнем към една економика, основаваща се на робството, като в миналото? И как ще се промени света следствие на това след 500 години, например? Какво ще се случи, ако се върнем към една економика, където роботите да се превърнат в наши роби? Готови ли сме в Европа за подобен сценарий, да загубим работни места и т.н. Председателят, някой от гостите не иска ли да отговори на въпроса? Моля, заповядайте. I think that's, uh, that's a possibility. Мисля, че има такава възможност. Няма никаква сигурност, че това ще се случи но то може да се случи. И би трябвало да обсъдим такъв вариант предварително и да се спрем на въпроси. Например, дали трябва да има агенция, която да залага етични ценности на изкуствения интелект, за да се избегне подобно общество. И трябва също така да се замислим за евентуалните последици върху човешките ценности, това как гледаме на робството и т.н. Месье Лебретон. Господин Лебретон. Brusquement ме revient à Ами, аз си спомних, че като Бях малък, четях роман, романите на Исака Зимов и той, както знаете, беше изготвил трите закона на роботиката. Първият закон беше, че по никакъв начин не бива да се да се причинява щети на за човешкия живот. На второ място трябва винаги да се подчинява на човека и е, третият закон беше, че робота трябва сам да, да пази собствената си сигурност, да се самозащитава. Разбира се, първи закон беше върховният закон беше по-важен от втория и третия. Това, разбира се, пак казвам, беше роман от нощната фантастика, но ми се струва, че се по реална става тя днес. И понеже говорите за роботи, които да са по-интелигентни от хората, по този начин се поставя отново под въпроса въпросът за изкуствената самоличност и самоличността на тези, този, тези изкуствен интелект. И може би в този случай трябва да се обмисли възможността за изкуствена личност. Um, uh, yeah. Да, наистина струва. Мисля, че въпросът ви е отличен. Една от възможните перспективи е да сведем въпроса до съвестта и самосъзнанието. Дали е възможно да има машини, които да имат съзнание или когато дадена машина е твърди, че има самосъзнание, няма как сме сигурни дали тя наистина го притежава или просто имитира хората. И тук се поставя един а, философски въпрос. Ако действително машината има самосъзнание, тогава може би тя трябва да бъде натоварена с някои права и задължения. Но ако няма такова самосъзнание, може би това не е нужно. И а, според мен основното предизвикателство е, че е много трудно да се направи оценка дали действително роботите евентуално ще имат самосъзнание или не, което прави нещата още по-сложни съм господин Вълчаровски, който заместник председател съм на Европейския орган за защита на личните данни. Преди всичко бих искал да кажа, че ние наблюдаваме отблизо всички въпроси и с призмата на защита на личните данни. Но моят въпрос е в друга област. Имам много призиви за стандартизацията в областта на роботиката. Чухме такива и от името на господин Бертолини днес. Но аз лично съм доста скептично настроена спрямо а, стандартизациите на европейско равнище, особено това, което вие Предвижда се, т.е. една стандартизация, която да се развива в времето и която да се осъвременява възможно най-честно. Ако обаче няма такава стандартизация от централен европейски орган, въпросът ми е, има ли добри примери за стандартизация, които вече съществуват на пазара? Има ли работни групи, които се занимават с стандартизация? и на които трябва да обърнем внимание. Спомням си получванията за стандартизацията в, по отношение на изчисленията в облака, къде, когато стана ясно, че вече съществува 140 стандарта на пазара, изготвени от различни стандартизиращи органи. Въпросът е много интересен. Моето лично мнение, а работя в по тази тема в момента в проучванията си, е, че под, трябва да продължаваме да а, насърчаваме стандартизацията, тъй като стандартите, които разполагаме, не са достатъчни. Освен това, стандартите в отношение на работиката по принцип са доста общи. Ако вземете, ако вземете за пример ICAP, например, а, която е водещият стандарт, т.е. един а, робот, който може да учи сам, а, това отново е машина, в която се случава в един конкретен аспект, т.е. какъв интелект е и колко може да научи тя. Ако сам поставям средства, ще ви дам пример за един отрасъл, който е с доста по-дълга история. Става въпрос за въздухоплаването. Това е област, която успяхме да гарантираме изключително високо равнище на безопасност. И дори когато се случи нещо, което не можем напълно да разберем, системите са изготвени така, че като цяло гарантира високо равнище на сигурност. И може би това е пример, който може да последваме. Освен това имаше на проучване в Съединените щати, което се опитва да установи връзката между сигурност и предварителната регулация. В Съединените щати беше прият закон, в който се налагаше задължение за понасене на отговорност за вреди на, на причинени от стоките на производителите на самолети. И 10 години по-късно стана ясно, че нямаше увеличение на боят на инцидентите с подобни самолети, което показва, че няма пряка връзка между правилата за носене на отговорност и безопасността, защото нито една компания, произвеждаща самолети, не иска да ни след като стане някаква катастрофа с нейн самолет, хората да престанат да използват самолетите, които тя произвежда. Оказва се, че самолетите станаха по-безопасни от една страна поради натиска на пазара, а от друга страна, защото това е една високотехнологична индустрия, но също така и една индустрия, в която има много стандарти. Така че, ако приложим същия подход в областта на роботиката, най-вероятно ще успеем да, постиг... да стигнем до едни много качествени и много безопасни роботи, и ако го направим на европейско равнище, вероятно ще можем да повлияем и на други държави, и на други пазари, ако го направим достатъчно рано. Благодаря ви, госпожа Комодин има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се върна на въпроса за ценностите и това как можем да заложим ценности в изкуствения интелект. Но бих искала да обвържа въпроса си със състоянието на европейското общество в момента – когато се говори за ценности. И също така ще се опитам да си представя как може да изглежда изкуствен интелект в края на века. Когато говорим за ценности, както казахте и вие, господин председател, се стига до принципите за защита на правата на човека, което е сред основните ни ценности. Но макар да държим на тези принципи, те се прилагат в различни случаи в реалния живот с различни резултати. В такъв случай, как бихме могли да изготвим един основен набор от ценности, който да можем да заложим в изкуственият интелект, дори и да знаем, че това в момента най-вероятно изобщо не е възможно. Но как ние като общество ще се споразумеем, как, какъв ще бъде този набор от общи ценности, и след това как ще се прилагат тези общи ценности в реалния живот, при положение, че ние като хора с всичките си в цялата си социална среда, не винаги успяваме да приложим тези ценности справедливо и дори не винаги прилагаме в еднаква степен зависимост от обстоятелствата. Ще ви дам един пример. Ако стигнем до ниво, в което действително да има напълно автономен, суперинтелигентен робот, и ако сме замозложили ценността, не причинява и вреда на човека. Но в наказателно, наказателно правна гледна точка има възможности дадено човешко същество да навреди на друго, в случай на самозащита, например. Трудно ще бъде да се заложат тези ценности в изкуствения интелект, но пък за нас ще бъде още по-трудно, не само за техническите експерти, но и за нас да изберем кои точно ценности искаме да дадем на тези машини. Пак и също споменаме въпроса как тези ценности се прилагат в а, реалния живот. За щастие говорим за нещо много отдалечено във времето, но може би хората, които обмислят моралните аспекти на развитието на роботиката, може би смятат, че е време обществото като цяло да започне да обсъжда темата. Благодаря ви, господа. А, много е интересен този въпрос. Няма лесен отговор. Първият проблем Нека се идентифицират първо ценностите. Казахте, че това също е спорно. Имаме различни етични подходи към сложни въпроси. След това може да се опитаме да ги разбием на по-малки въпроси, които по-лесно да получат отговор или бъдат обсъдени с обществеността. Говорим за пълно автономни устройства – трябва да мислим подред, въпрос по въпрос, тъй като цялата картина е много сложна. Нека да обсъждаме въпросите един по един. Едно от е, решенията за момента би било да има човек, който да извършва надзор, т.е. човешко същество. Робота, който ви показах по-рано, събира буклук. Той е абсолютно автономен. Идва от къщата, взима буклука, отива на сметището. Никакъв човешки надзор. Но има лице, което е в контролен център някъде или в контролна зала, което може отново да поеме контрол върху него. Винаги можем да заложим дори някъде надалече човек, който да може да упражнява контрол. Това може да бъде заложено в правните стандарти или други правила и може да разреши много от проблемите, които виждаме днес. Ако имаме вече напълно автономно същество, което има свои предпочитания и така нататък, това вече е друг въпрос. Но на, първи, на първо четене това е в спешен план въпроса пред нас. Освен това, Тоест, човека пак може да упражнява контрол. Дори военните безпилотни самолети или дрони могат да действат сами, но винаги има човек, който взема решение дали да се стреля или не. Включва се сенсора, включва се камерата и съответният човек дърпа спусъка. Това е прост начин за решаване на такъв един проблем. Препоръчвам на господа Комодини да гледа филма Интерстелър. Вече навлязахме в изкуството, го споменавайки и за Кайзимов. В този филм имаше такъв критерий. Критерият беше любов. Much, Благодаря. Аз съм британски юрист. Току-що ми хрумна въпроса, за което се извинявам. Става дума за носенето на отговорност. Особено идеята за отговорност за невиновно причинена вреда. Когато роботите изпълняват функциите, които са им заложени, това е добре, но ако има робот, който е програмиран да прави нещо незаконно или нещо, което не е първоначално заложено, то тогава ще бъде неоправдано носенето на такава отговорност. Та питам се, дали сте мислили за това. Sure really the... не, не разбрах много въпроса. Когато говорим за такава абсолютна отговорност, говорим за компенсация. Няма да я приложа тази, този тип отговорност, когато става въпрос за наказателна отговорност. Изкуственият интелект, ако е зададен така, че по някакъв начин се стига до незаконно или престъпно поведение, то в такъв случай човекът, който е програмирал изкуствен интелект, ще носи отговорност, тъй като Чисто и просто по този начин той използва някакъв а, инструмент. кой се използва, да речем, софтуер за измама, ти пак си виновен за измама. Дори да си използвал по-съвършени технологии. Що се отнася до обещетенията, тук е важно частното право. Дори Абсолютната отговорност не е проблем, тъй като страната знае, че ще има последствия и ако това се... и това може да се даде на машината по избор на производителя или създателя. Това е единственият, който може да придаде такива качества на машината. Така че трябва да носи отговорност, независимо дали машината прави нещо до известна степен непредвидимо. Благодаря. Добре, още един отговор. Как е ще стигнем до тези общи ценности? Исках да кажа, че много се мисли в академичната общност по този въпрос. Професор Бостром има една книга, голяма част от която се занимава точно с това подбора на тези възможности. Може би ще ви бъде интересна тази книга. Uh, uh, Благодаря. Няма други въпроси. Ще се обърна към госпожа Делво за заключителни бележки. Благодаря. Трудно ще бъде с заключителните бележки. Искам да благодаря на нашите гости, на ораторите, благодаря на публиката, благодаря на всички, които присъстваха тук. Беше вдъхновяващ този семинар. Засегнахме различни теми. Отговорност, застраховане, електронни лица, собственост на данни, управление на рисковете, и след това погледнахме в бъдещето към изкуствения интелект. Имаме работна група по правните и етични последствия на роботиката. Тя е част от нашата комисия. Обсъждаме тези въпроси вече цяла година. Не сме стигнали до заключения, тъй като има нови въпроси, които постоянно възникват. Независимо от това, смятам, че трябва да се стигне до някакви заключения. Бихме искали да представим доклад през май, това е идния месец. И мисля, че днешната дискусия бе много полезна. Ясно виждаме, че има въпроси, които трябва да се разгледат в спешен план – трябва да намерят своя отговор, особено за безпилотните самолети. Е, както и автомобилите без шофьори. Ще е добре да има европейски решения, необходима е хармонизация на законодателството. Е, мисля, че има няколко пътя, неща, които да се направят спешен план и след това философски решения за ценностите. Мисля, че Европейския парламент е на една чудесна трибуна за един такъв дебат, за това какви принципи трябва да ръководят роботиката заедно с университетите, с научно-изследователските центрове, трябва да излезем с предложения. Целта на доклада ни ще бъде да се сним на хората какво ни очаква, какво може да бъде бъдещето. Много ми харесва и работната група и този доклад, тъй като темата е вълнуваща. Дебатите ще продължат, докладът няма да сложи край на дебатите. Благодаря ви за тази възможност да говоря с вас. Благодаря, благодаря председателю. И аз благодаря на нашите оратори, благодаря на публиката за активното участие. Ще се срещнем отново. Благодаря.